намаляването на емисиите трябва да са един ефективен инструмент. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση έληξε. Дами и господа, приключихме с разискванията. Ще гласуваме утре в 12.